Преминаваме към следващия доклад. Изменение 6, точка 1. Против. Приема се. Компромисно изменение 7. Това, което е в межините две отпада. За, против. Приема се. Компромисно изменение 8 за против. Приема се. Шестдесет. 69-то се приема, трябва да се провери, моля, електронно гласуване по изменение 69-то. Е аперта ла votazione. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Още веднъж. 69-то изменение. Гласуването тече. Сега функционира всичко. Край на гласуването. 34 гласа за, 16 гласа против. Приема се. 70-то изменение. Разделно гласуване по първата част за, против. Отхвърля се втора част за, против. Приема се. 71 за, против. Отхвърля се. 72 е оттеглено. 73 за. Против. Отхвърля се. 74 за. Против. Отхвърля се. 75 за. Против. Приема се. 76 е оттеглено. 77 за. Против. Отхвърля се. 78 за. Против. Отхвърля се. 79-то за. Против. Приема се. 80-то за. Против. Приема се. След това. 81 изменение в две части. По първата част кой е за, против, приема се. Втора част за, против, Отхвърля се. 85-то. За. 85-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 86-то. За. Извинете. Каза председателя. Обърках се. 85 първо изменение, втора част е отхвърлено. Ето защо 86 та отпада. Затова ми примнаме към 88 за. Против отхвърля се. 89-то за. Против отхвърля се. 90-то за. Против приема се. 91 за. Против приема се. Компромисно изменение 9 за против. Приема се. Компромисно изменение 10 за против. Приема се. 102 за против. Отхвърля се. Компромис изменение 11 за против. Приема се. 107 за против против, приема се. 108 за, против, отхвърля се. 109 за, против, приема се. 110 за, против. Бих казал, че се приема. Да. Добре. Усно изменение трето за, против. Приема се. 115-то. Нямаме нужда от него, защото е, устното знание е прието. 117 за, против, отхвърля се. 118 за, против, отхвърля се. Компромисно, кой е за, против, приема се.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 Нека проверим. Електронно гласуване по 127 изменение. 127, моля гласувайте. Край на гласуването. 30 гласа за, 24 гласа против. Приема се. 128. Кой е за? Против. Приема се. 129 за, против, приема се. Компромисно изменение 14 за, против, приема се. Компромисно изменение 15, кой е за, против, приема се. 140 изменение, кой е за, против, приема се. Компромисно изменение 16 за, против, приема се. Компромисно изменение 17 за. Против. Приема се. 160-то изменение. Кой е за? Против. Приема се. Компромисно изменение 18-то. Кой е за? Против. Приема се. Компромисно изменение 19-то. Кой е за? Против. Приема се. 169 то изменение за против отхвърля се. 170 за против приема се. то за. Против. Отхвърля се. Компромисно изменение а, 20. За. Против. Приема се. 177 за против, приема се. 178 за, против, отхвърля се. 179 за, против, приема се. Компромисно изменение 21 за, против, приема се. 181 за, против, отхвърля се. 183 за, против, приема се. 182 за, против, приема се. 184 за, против, приема се. 185 нямаме нужда. 186 за, против, приема се. 187 за, против, приема се. 188 за, против, отхвърля се. 189 за, против, приема се. Сега разделно гласуване по 190 изменение по първата част. Кой е за, против, отхвърля се. Втората част за, Искате електронно гласуване по първата част? 190-то изменение. Добре. Проверяваме първата част по 190-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 25 гласа за, 29 гласа против плюс още 2 гласа. Отхвърля се. Преминаваме към втората част на 190-то изменение. Кой е за? Против? Отхвърля се. 191 за? Против? Отхвърля се. Компромис изменение първо от преамбюла. Кой е за? Против? Приема се. Изменение 10. Кой е за? Против. Отхвърля се. Изменение 11. За. Против. Приема се. Компромисно изменение 2. За. Против. Приема се. 18. Изменение. Кой е за? Против. Приема се. 19. За. Против. Приема се. 20 изменение е за, против, отхвърля се. 21 изменение е за, против, отхвърля се. 22 изменение е за, против, отхвърля се. 23 изменение за, против, приема се. 25 изменение за, 25-то изменение за против. Приема се. Извинявам се много. Мотив Б, изменение 12, само втората част пада, ако се приеме компромисното изменение. Е... А, не първата, първата трябва да я гласуваме, нали така? Добиамо tornare индиетро al 12. Така, трябва да се върнем към 12-то изменение и да гласуваме по първата част. И така. Е, гласуваме по 12 изменение първа част. Кой е за? Против? Отхвърля се. 25-то изменение. Приехме го току-що. И преминава към 26-то изменение. Кой е за? Против? Отхвърля се. 27-мо изменение в две части. По първата част, кой е за? Против. Отхвърля се. Втора част, за? Против. Приема се. 28-мо изменение, кой е за? Против. Приема се. 29-то за? Против. Приема се. Преминаваме към 30-то изменение. Отново две части. По първата част. Кой е за? Против? Не ми стана много ясно. Какъв е изходът от гласуването? Ето защо електронно гласуване по първата част. 300 изменение, първа част, електронно гласуване. Моля, гласувайте край на гласуването. 22 гласа за, 33 гласа против. И трябва към а, гласовете за още един допълнение и срещу а, два а, в гласовете против. 31 изменение за, против, отхвърля се. 32 за, против, отхвърля се. 33-то изменение за, против, приема се. 34-то за, против, отхвърля се. 35-то изменение. Тридесет пето изменение за. А, то е отеглено. Добре, това не става ясно от текста, с който разполагам. Но, добре. Устно изменение първо. Кой е за? Против. Приема се. 36-то изменение. Отпада. 37-мо изменение. Кой е за? Против. Отхвърля се. 38 за, против, отхвърля се. 39 за, против, отхвърля се. 400 изменение за, против, приема се. 41 за, против, приема се. 42 за, против, приема се. 43 за, против, приема се. Компромисно изменение трето за, против, приема се. 45 за, против. Предполагам, че е отхвърлено, но нека да проверим. 45-то изменение електронно гласуване. Всички ли гласуваха? 26 гласа против, плюс един допълнителен глас и 29 гласа за, плюс 2 допълнителни гласа. Приема се. Прието е 45-то изменение. Преминаваме към устно изменение второ. Кой е за? Искаха да вземете думата ли, пита председателя? Благодаря, господин председател. От името на групата Социалистите и демократите искам следната промяна на на изменение 2, която е, на където че няколко държави членки не са ратифицирали и за това забавят процеса. Необходимо е да проведат ратификацията възможно най-бързо. Изменение а, би го назовала, ако това се отнасяше за моята държава. Нека а, да се назове името. Моля колегите, които да гласуват срещу това изменение и да, да приемат изменението без това допълнително устно изменение, като се назове името. Според мен, моето мнение е, че трябва изменението да се запази в, в вида, в който е. 2, е И така, е, гласуваме пусното изменение с неговото изменение. Кой е за, против? Приема се. 48 изменение. Кой е за? Против? Отхвърля се. 49 изменение е за? Против? Приема се. 50 изменение е за? Против? Приема се. Компромисно изменение четвърто за? Против? Приема се. Компромисно изменение пето за? Против? Приема се. 54 за, против, приема се. Ако сте а, съгласни, ще предложа гласуване М блок за 1, 2 и 3. За, против, приема се. Четвърто изменение. Кой е за, против, отхвърля се. Пето се оттегля, е оттегляно. Преминаваме към крайното гласуване. Моля, е, гласувайте с електронните карти. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Четиридесет гласа за, 5 гласа против плюс тези два гласа. Поздравяваме докладчика. Uh, un'altra votazione. strumento democrazia e diritti dell'uomo, relatrice Loc. Emenda, emendamento 1 а сега гласуваме по инструмента за насърчаване на демокрацията и правата на човека, госпожа Лох Билер. По изменение 1, 2, 3, анблок, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 се оттегля. Гласуваме по изменение 9, за, против, приема се. Пето се оттегля. Десето за. Против. Въздържали се. Приема се. Седмо за. Против. Отхвърля се. 8 и 6 са оттеглени. 11 за. Против. Приема се. 12 за. Против. Приема се. 13 за. Против. Приема се. Електронно гласуване по проекта доклада за измененията, както са прияти. Моля, гласувайте. Chiusa? Draft voting no, c'è il Pakistan. Chiusa la, no, no, chiusa la votazione. Ah, scusami. 45 più 2. 45 più 2 favorevoli, uno contrario, 6 astensioni. Край на гласуването 45 più 2 за, е... 1 против. Приема се. Сега по законодателната резолюция, моля гласувайте. L'eccesso di zelo è dannosissimo. No, no, va bene, va bene. C'è ancora qualche collega che non sta votando pur avendo inserito la scheda. Изглежда, че някои колеги не гласуват, не са сложили картите си за гласуване. машините добре, закриваме гласуването 46 за, един против, 4 въздържали сте. Поздравления на докладчика. Приема се. А сега преминаваме към становището по Пакистан. Има едно изменение за, против, отхвърля се. електронно гласуване, за да проверим резултата по първо изменение. Моля, гласувайте. Chiusa la votazione. Край на гласуването. Тридесет гласа на 20. Поздравления на докладчика. А сега преминаваме към електронно гласуване по проектостановището за Моля, колеги, гласувайте. Виждам, че има 20 на колеги, които не гласуват. Изглежда, че не всички са си сложили, поставили картите. Само 48 от 54 има гласуват. 38 плюс 2 за, 10 против. Поздравление на докладчика. Почивка 5 е минути. Техническа почивка. Onorevole се воля интервенире. Прего. Je vous remercie, monsieur. Госпожо не искате да кажете нещо? Благодаря, господин председател. Просто исках да кажа, че съм разочарована от решенията, които бяха взели. Не сме изпълнили процедурите си. Е, комисията по граждански свободи може да излезе с становище. И смятам, че ние, като парламентаристи, имахме тук възможност да променим нещата. Това беше историческа възможност. Множество неправителствените е, организации, които се борят за правата на човека, ще изразят своите съжаления е, за резултата от гласуването. Е, ще се сблъскаме по-нататък с примери, които иллюстрират нашия избор и госпожа Аштен ще трябва да свържи името си с един текст, който не прави много за бъдещето на правата на човек. Благодаря за този последен коментар. Имаме 5-минутно прекъсване. Si spostano le scene, si spostano le scene, cambio. e poi parla e poi Bene, se gentilmente volete prendere posto, possiamo За да преминем към следващата точка от дневния ред, ситуацията в Газа след военните действия от военноморските сили на Израел, насочени срещу хуманитарния конвой, довел до смъртта на няколко активисти. Ще проведем обмен на мнения, но преди това искам да кажа, че по изричното искане на председателята на Комисията по политическите въпроси и въпросите на сигурността. Ще проведем разискванията в две отделни части. Господин посланика Кюрил и Фернандес Ариел ще вземат участие. Моля да се съобразявате с процедурата, която договорихме. И така в първата част ще изслушаме господин Фернандес Ариас. Той ще направи изявление по позицията на Европейския съюз. който е свързан с изявлението на върховния представител. След това ще проведем дебат и ще дадем думата на посланик Кюрил. Отново ще имате възможност да зададете въпроси към него. Нямам какво друго да добавя. И така, нека да дадем думата за изявление, след което ще дадем думата на колегите за въпроси. Давам думата на Фернандес Ариас. Bassett. Um, la ringrazio, signor Presidente. Um, and thank you very much for inviting благодаря, че ме поканихте на заседанието на Комисията по външни отношения, за да кажа какво прави Европейския съюз след инцидента, който се случи вчера рано сутринта, когато хуманитарния конвой който се опитва до ивицата Газа, беше нападнат. Нека да ви кажа, че аз съм тук днес от името на върховния представител и от нейно име аз съм председател на комитета по политическите въпроси и въпросите на сигурността, където разисквахме вчера този въпрос. Нека да ви кажа сега няколко думи какво точно се случи незабавно след инцидента и каква беше нашата реакция. Катрин Аштън, само няколко часа след инцидента, влезе в контакт с различните заинтересовани страни, с външния министр Либерман – и тази сутрин установи контакт с министър-председателя Фаят от палестинска страна, израелския посланник, който присъства днес, беше също, с него беше установен контакт от нейно име от шефа на кабинета й. Това се случи също вчера. Тя насърчи нашата нашия комитет да проведе заседание за да изготви декларация, която да изложи различните реакции, да включи различните елементи, които определят позицията на Европейския съюз по случилото се. Отговорът беше бърз. Върховният представител на че Европейския съюз да излезе с обща позиция и това именно направихме вчера в рамките на PSC. Имаше сериозен отговор тъй като това беше сериозен инцидент, е, трагичен инцидент. Текста на декларацията, доколкото ми е известно, е разпространен сред вас. Много от вас могат е, да се запознаят с е, текста. Основните елементи са следните. На първо място ние изразяваме съжаление за трагичната загуба на човешки живот и отправяме своите искрени съблюзнования към а, семействата на загиналите. А, ние също заклеймяваме използването на насилие, довело до такъв висок брой жертви. Настояваме за незабавно, а, пълно и безпристрастно разследване на обстоятелствата, довели до този инцидент тази декларация включваме още три елемента. На първо място ние насърчаваме и оправяме призив за въздържание от страна на всички страни, за да не се допусне ескалация на насилието и други подобни инциденти. Освен това, ние искаме от израелските власти да предоставят на държавите членки пълен консулски достъп до техните граждани, които а, са били участници в инцидента. И към края на декларацията Европейският съюз припомня ангажимента и позицията си по блокадата на газа. Но ще се върна на този въпрос по-късно. Това е първата реакция. Тази реакция беше последвана от още едно изявление, което беше разпространено тази сутрин заедно с външния министр Лавров в рамките на среща на върха Европейския съюз Русия. Освен това, рано днес след обед, по-късно сутринта, Председателят Ван Румпо излезе с декларация. Имаше също поредица от декларации, предприяти действия в различни формати, в рамките на ООН. Това беше първата реакция. Това, което трябва да имаме предвид е, че дипломатическият ефект, последиците за региона ще са сериозни дипломацията ще бъде много по-сложна при провеждането на непреките е, преговорите. Ситуацията е, се влушава. Е, също засегнати, вероятно, ще бъдат отношенията между Израел и Турция. И тези отношения малко вероятно да се подобрят скоро време. Освен това, Египет е поставен под натиск да отвори Рафа, така както чухме днес след обед. Това, което е важно, е да ограничим последиците в максимална степен. Има доста декларации по различните телевизии, има демонстрации този елемент, който сме включили в декларацията, е именно призив към всички страни да проявяват въздържание. Надяваме се да бъде спазено всички участници. Не трябва да допуснат допълнителна ескалация на напрежението и трябва да се върнат към непреките преговори. Това е важен елемент в нашата позиция. Ние трябва също да забравяме основната цел за постигането на мир между палестинците и израелците. В този смисъл Европейския съюз след своите представители е в непрекъснат контакт с различните участници от квартета. Е, вчера бяха проведени конференции и днес квартета се договори както и двустранно с някои членове на квартета, например Катрин Аштън и министър Лавров в Ростов, както споменах по-рано. Контакти има с ООН, с САЩ. Това, което е важно и това, което договори квартета е да се възстановят максимално бързо преговорите в рамките на министерската среща през юли страните от квартета договориха елементите, които бяха включени в вчерашната декларация на Европейския съюз. Третият елемент се отнася до дългосрочните последици от тези събития. Освен тези непосредствени съображения, можем да извлечем и някои дългосрочни полуки. На първо място, както беше ясно заявено във вчерашната декларация, Европейския съюз не може да приеме продължаване на блокадата на ивицата газа. Това е неприемливо и политически контрапродуктивно и това се вижда. Трябва да бъдат отворени пропускателните пунктове, е и да се възстанови движението. Знаете, че Европейския съюз има дългосрочен ангажимент за отваряне е, и управление на пропускателния пункт на Рафа. Има мисия, която може би не е достатъчно активна, но страните могат да се договорят за отварянето по всяко време. Трябва да се намери трайно решение на ситуацията в Газа. Цялостна промяна към политиката по отношение на Газа е необходима. Това е политически проблем, който изисква политическо решение. Считам, че след инцидентите ние не можем да продължаваме да пренебрегваме газа. Господин председател, с ваше позволение бих желал да спре до тук. Колегата Салафранка. Благодаря. Първо искам да благодаря на председателя и на представителя на, господ... на госпожа Ашта. Искам да изразя мнението на моята прическа група. Съжаляваме, че застигна до тези смъртни случаи. Ще има редица разяснения, но е трудно да си представим, че може а, е, да бъде извършено нещо, което е неприемливо. Трябва да правим разлика между основанията, които са на лице и между това, което се случи на практика. Ембаргото е на лице, на лице но трябва да си задем въпроси как изглеждат нещата, които се вършат с добра воля, добри намерения. Беше споменато, че е, има изолация от страна на международната общност. Стига се до смъртни случаи. При нас преди малко беше иранският външен министр. И ние виждаме какви сериозни последствия може да има в международен мащаб събития като това. Колко от гражданите на Европейския съюз са засегнати, трябва да се изясни дали те ще имат нужда от консулска помощ и дали не трябва да се промени политиката на Европейския съюз в ивицата Газа. Означава ли това, че Хамас като терористична групировка ще бъде преосмислена нейната позиция в списъка на Европейския съюз? Благодаря, господин Салафранка, каза председателя. Госпожа Мунис. Благодаря, господин председателю. След това ам, този инцидент, който се случи в международни води. Смятам, че последното, от което има нужда този регион, е по-нататъчно дестабилизиране на обстановката там тъй като ем, Европейския съюз дава възможност на Израел да разясни ситуацията, нещо, което се случи буквално пред очите ни. Е, едно нарушаване на международното право, което трябва да се обясни. Как тази постъпка. Има нарушаване и на международното морско право от страна на Израел. Израел ще оправдае постъпката си, може би с мерки за сигурност, но това са действия, които по принцип се предприемат срещу пирати от гледна точка на сигурността, а не срещу хуманитарен конвой. Мирният процес трябва да бъде продължен, всички средства трябва да бъдат използвани, а, така че този конфликт да бъде прекратен в а, възможно най-кратък срок. Там няма ембарго в а, ивицата Газа. Това просто е, преминава всякакви граници и този въпрос трябва да бъде изяснен. Госпожа Найц. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Европейският съюз е, неколкократно повтори осъдителната си позиция срещу блокадата на газа и призовавахме тази блокада да бъде преустановена и по хуманитарни, и по политически причини. Смятам, че трагичните събития от последните дни за повторен път е, показват, че Положението не може да остане такова каквото е, защото последиците биха били много сериозни. Съвсем ясно е, че моята политическа група напълно осъжда атаките от страна на Израел срещу флотилията и е, бих искала да разбера дали от дали може да се потвърди дали атаката е, е била проведена в международни води. Колегата Кил Нилсен, две минути. Благодаря. Съвсем наскоро бях в Газа с, с някои колеги. Е, наложни си се да минем през Египет, за да стигнем до Газа, защото Израел ни а, е, попречи е, да влезем в Газа и когато влязохме там, разбрах за какво става дума. Живота в това гето е напълно непоносим. Скандал е това, че се държат хората в такова положение. Над 50% от хората са по-млади от 18 години, така че дори не могат да бъдат обвинени, че са гласували по неподходящ начин в изборите преди 3 години. В Газа не се зачитат елементарни права на човека. Аз се чувствам също отговорна за, положи... за случилото се с флотилията. Правителствата са виновни, Европейският съюз е виновен. До такава степен тук се сблъскваме с липса на политически кораж пред лицето на ужасяващото положение, в което са поставени палестинците. Твърде малко смели е, е, мерки са били взети. И се оказва, че е, хуманитарните мисии е, поставят е, живота на хората в риск. Защо има бойкоти? Е, по света? Ами защото... Защо има бойкот срещу израелските продукти? Ами защото никой не знае дали те не идват от окупираните територии. Това е инициатива, която гражданите са поели сами, защото институциите не са я поели. Надявам се, че сега, след като загинаха тези пацифисти и активисти, е, ще е, се каже е, стига толкова. Край на безнаказаността на Израел. Господин Танък, две минути. Благодаря. Групата на консерваторите и реформаторите много съжалява за загубения човешки живот. В пет от шесте лот кораба обаче успя крайният резултат бе мирно извеждане извежда на корабите до съответния съответното пристанище. Израел бе заявил, че няма да допусне нарушаване на морската блокада, която бе наложена след като Хамас изстреля ракети. Според Израел тази блокада е правомерна. Не познавам международното право достатъчно, за да коментирам по това, но знам, че те не са действали злонамерено. Израел не пречи на хуманитарната помощ да стига до газа по земя и дори Египет е затворил е, земната граница е, и е, военните е, са се са прибегнали към сила чак след като са били атакувани, били са атакувани с, ножове и други е, оръжия. И е, ако е имало нарушения е, от страна на военните, те трябва да бъдат подведни под отговорност в военен съд. Действително трябва да има трябва да има разследване въпрос, но най-важното е, че тук целта беше да се на разказа блокадата. Това беше, това беше един вид демонстрация. Присъствието на жени и деца на борда на тези кораби, когато се знае, че може да има безредици и насилие, е също е безотговорно. Много жалко е, че са загинали хора. Но както аз казвам, и, казах, Израел е изправен пред е, екзистенциална заплаха и не може да поеме риска нови оръжия да стигнат до Хамас и до Газа. В крайна сметка Хамас е терористична организация, която е в черния списък на Европейския съюз. Благодаря, господин Танък. Господин Мейер има думата за две минути. Благодаря. Бих искал първо да изкажа почита си към всички, които загубиха своя живот и към невинните активисти, които се опитаха да доставят 10 000 тона хуманитарни помощи до Газа. Европейския съюз трябва да реагира срещу това хуманитарно престъпление. Израелското правителство отцапа ръцете си с кръвта на невинни. Европейския съюз разполага с повечето адекватни средства, за да принуди израелското правителство да поеме своята отговорност, включително и наказателна, защото това е нарушение на международното право. Нещо, което се случва не за първи път от страна на израелското правителство. Те дори не са, под... не са изпълнили договорите, които са подписали, като този от Анаполис. Много сериозни са тези събития и се надявам, колеги, че ще има дебат и предложение за резолюция. Аз ще поискам дебат с крайна резолюция в Страсбург, така че всички групи да вземат решение за това какъв тип текст може да бъде прият за осъждане на тези престъпления. Ако Европейският съюз иска да изиграе своята роля в международната общност, то той трябва да настоява за спазване на международното право. Има специална клауза в споразуменията с Израел, които, която може да се използва поради това нарушение. Има над 10 души, които са убити мисля, че това е повече от достатъчно, за да реагира незабавно Европейския съюз. В моята група ще се опитаме е, да е, включим това в е, предложението за резолюция. Благодаря. Това беше първият кръг коментар и Давам думата на господин Фернандес за отговор. А след това ще дам думата на посланник Корил. Благодаря. Бяха поставени въпроса към мен. Аз няма да коментирам коментарите, ще се опитам да отговоря на въпросите. След това и посланика ще има възможност да отговори, защото част от въпросите бяха поставени към него. Господин Салафренка ме запита за броя на граждани на Европейския съюз. Доколкото ни е известно колко от тях са били задържани в Израел. С информацията, която разполагаме, не можем ясно да кажем, но има висок брой европейски граждани, които са пътували с корабите на път за Газа. Те са били прехвърлени от корабите в пристанище в Ашпот. Доста от тях са изпратени в затвор. Част са поискали незабавно репатриране, други са отказали да предоставят информация. И са предпочели да упражнят така наречената пасивна съпротива. На базата на информацията, с която разполагаме и дискусиите ни с Телавив, ние се надяваме че съдята ще им позволи те да напуснат Израел. Според информацията, която имаме, е имало около 50 европейски граждани, които са били задържани. Все още има много от тях, които са в затвора, част са репатрирани или пък са на път да бъдат репартирани в най-скоро време. Имам данните по националности, ако искате да навлизаме в такава подробност, но има доста държави членки, които нямат посолства там и нямат достъп до информация. Така че не сме съвсем сигурни за истинското положение. Затова ние призоваваме израелските власти да осигурят достъп до информация беше зададен въпрос за Хамас. Европейският съюз все още е силно ангажиран с заключенията на съвета от миналия декември и декларацията от 19 март. Ние продължаваме да настояваме да се спазват три критерии по отношение на Хамас. Признаване на държавата Израел, отказ от насилие и спазване на сключените до момента споразумения. В това отношение нищо не се е променило в позицията на Европейския съюз. Госпожа Нейтс ме попита за нападението, което е в международни води. В нашата декларация ние споменаваме този факт, тъй като съгласно информацията, която получихме, основният кораб е бил на 62 морски мили от зоната на блокадата. Около 70-80 морски мили от брега на Израел или Газа, в зависимост от това как гледаме на тази територия. Така че, действително, те са били в международни води, затова споменаваме този факт. Бяха поставени въпроси за Газа. Мисля, че аз в встъпителното си изказване заявих, че политиката няма да се промени. Ако нещо може да бъде извлечено от този трагичен инцидент, това би бил факта, че ситуацията в Газа отново води до международни спорове. Със сигурност е вярно, че западния свят трябва да гледа много по-сериозно на ситуацията в Газа от сега нататък. Благодаря, господин Фернандес. Сега искам да дам думата на посланник Кюриел. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на комисията, моите колеги от председателството и от съвета, Дами и господа, добър ден на всички ви. Благодаря за поканата. Последните събития не са лесни за никого. Нека в самото начало да заявя, че ние в Израел силно съжаляваме за загубата на човешкия живота. В рамките на времето, което ми е отредено, няма да мога да се спра на всички елементи, но ще се опитам да подчертая някои от тях, които да ви запознаят с основите на позицията на Израел и основните ни дилеми. <clears throat> Позволете ми да започна да цитирам казаното от президента Шимон Перес миналата нощ. Той каза следното. Хамас реши да не допусне мир между палестинците и израелците. Израел евакуира а, Газа и, и Хамас превърна тази територия в а, място за изстрелване на стотици ракети срещу израелски граждани. Непрекъснато а, се снабдява а, с оръжия по море и чрез а, тунели. Хамас знае, че може да избере същия път, а, както палестинската власт. А, и да доведе до мир и просперитет на своя народ, е, но той избра вместо това а, терора. Моя колега, испанския посланник, спомена трите елемента на квартета. Те са основата за мирните преговори. Факт е, че Хамас отказва да се съобрази с тях. Ние ни искаме да признаят Израел, а да признаят правото на Израел да съществува, тъй като иначе няма какво да преговаряме. Израел като демократична, а, демократична държава е ангажирана да защити своите граждани и не може да приеме пристигането, а, пристигането в а, Газа на кораби, които не са проверени. Тази флотила е в подкрепа на Хамас. А, по този начин се подкрепя тероризма и се отрича мира. Това е край на цитата. Вторият елемент, на който искам да се спре, който беше поставен, е, се отнася до международното право. Има е, състояние на въоръжен конфликт между е, Хамас и Израел. Хамас е организация, включена в списъка на терористичните организации на Европейския съюз. Морската блокада е законна и призната мярка по международното право и може да се прилага в морето, включително в международни води. Ето защо Израел имаше пълно основание, съгласно международното право, да не допусне приближаването на флотилията. Искам да предоставя на председателя на комисията кратък правен анализ, който да ви бъде предоставен. Той е лесен за използване. Често се споменава международното право, но в този конкретен случай Израел има пълно право. Всички вие знаете, че последните седмици и дни по различни канали на всички нива, включително в публични изявления, е, Израел изясни позицията си спрямо тази флотилия, предложи на организаторите да прехвърлят каргото в пристанището Аштот. Твърди се, че на корабите е имало 10 000 тона хуманитарна помощ. Всяка седмица 15 000 тона преминават към ивицата Газа. Така че ако проявявате интерес, мога да ви кажа какво влиза в газа и по какъв начин. Въпреки усилията на Израел, стана ясно, че организаторите е, са по-заинтересовани от е, преднамерена провокация. Основната им цел е, беше да разбият морската блокада. Говорителят на флотилията заказа на на 27 май, че тази мисия не е за предоставяне на хуманитарна помощ, а за разбиване на израелската обсада. На един от шесте кораба израелски войници бяха брутално нападнати с железни пръти. Израелските войници бяха въоръжени само с пистолети за изстрелване на боя за самозащита, но са били нападнати с железни пръти, с ножове, прашки и имало сериозно нараняване на някои от войниците. Те са в, сред, със средни телесни повреди качването на борта на другите кораби нямаше подобни резултати. Поисках председателя на комисията да ми позволи да ви представя част от кадрите, свързани с абортажа и какво точно се е случило.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 No, no, non le do la parola. Non le do la parola. Finisce l'ambasciatore. Parla dopo. Parla dopo. Не, няма да получите дума. Та, а, е, сега посланника ще довърши словото си и тогава. След като се изкаже посланника, тогава. Казва председателя, нека посланника да свърши своето изказване. Моля, господин посланник, имате думата. You can see in the photo Виждате оръжията, които са били взети. Защо трябва да вярваме на това? Не може да бъде потвърдена истинността на тези кадри. Мисля, че имате достатъчно основания да лъжете за това. Моля, Вземете думата, когато ви я дам. Нека да процедираме както трябва. Посланика трябва да приключа с неговото изявление. След това ще имате възможност да направите вашите коментари за това, което сте видяли и какво е мнението ви. И така, господин посланник, аз ще приключа след малко. Уважаеми дами и господа, какви мирни активисти идват въоръжени с ножове и железни пръти? Вие това не е една единствена група. Това е група хора от различни места и е трудно те да бъдат разглеждани като цяло, но большинството от тях се наричат борци за човешки права, но не казват и дума, когато Хамас напада израелски граждани. Хамас също времено не допуска свобода на медиите а, и се противопоставя на своите опоненти. Това не е мирна хуманитарна мисия. Това беше провокация, която завърши трагично. Събитията се развиват и сега Израел изцяло ще сътрудничи с държавите от Европейския съюз относно консулските аспекти по отношение на пътниците на борда. Хуманитарната помощ се превозва до Газа и сега след съответните проверки. В заключение искам да кажа, че ние всички трябва да се концентрираме върху неща, които могат да доведат до мир и да подкрепим непреките преговори, които започнаха неодавна. Благодаря за вашето търпение. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин посланник. Колегата Оман Ройдер има думата за две минути. Смятате ли, господин председател, че тези снимки ме убедиха в нещо? този видеозапис постигна точно обратния ефект. Това може да са ножове за правене на сандвич. Можеше да се случи, ако бяха оръжия. Но дори тогава нямаше да е допустимо. А дори ако това бяха оръжия, щеше да е допустимо да се убиват хора на този кораб в ивицата Газа хората живеят при мизерни условия. И вие с вашата политика показвате, че тези хора едва ли не са поддръжници на Хамас. Блокадата трябва да бъде вдигната. Но ако тя не бъде вдигната, какво ще направим ние като Европейски съюз? Това е един въпрос, това не е, е изискване. Това е въпрос към комисията. На второ място това проучване. Господин посланник, работите ли по това проучване, по това разследване или достъпа до консулските услуги, консулска помощ. Дали тази процедура е регулирана? Благодаря. Господин Панциери за две минути. Благодаря. Не можем този въпрос да го поставим като втора категория а, въпрос. Това, което се случи, разбира се, заслужава съжаление. Ние все пак поканихме посланика тук. Бяха поставени сериозни въпроси, свързани с мирния процес, за заселването в Газа. Има определени неща, които си противоречат. Необходимо е да се гарантира от двете страни сигурността. Ха казахме на Израел, че ние сме готови да отдадем дължимото. Тук става въпрос за един акт на политическа глупост ако не се допусне делегацията да пътува до Газа. Трябва да има някакъв напредък по този мирен процес. Това, което се случи а, близо до ивицата газ, Газа, дава повод да се каже съвсем ясно, че а, смъртта на цивилни граждани трябва да бъде заклеймена това е един брутален акт на насилие. Трябва да се направи международно разследване, за да се установи кой има право и кой не. Но при всички положения това е коствало човешки живот. И това не може да стои под съмнение. Цялото това нещо засяга Европейския съюз. Тези а, демонстрации от а, цивилни граждани, показват, че нещата ам, са били до известна степен крайни и от двете страни. Трябва двете страни да бъдат принуде, принудени да ам, преговарят директно, без намесата на САЩ или на други страни. Ако всичко го замитаме към Анкара, то тогава нещата могат да станат опасни и неконтролируеми в този регион. Благодаря господин Панциери. Господин Вайгон за две минути. Израел подхожда така, сякаш няма приятели по света, сякаш са изолирани, всички им желаят най-лошото. Преди а, делегацията да се отправи към Палестина, трябва да се направи опит в а, този парламент предварително да бъдат а, членовете на тази делегация дискредитирани като хора, които а, са срещу правата на Израел. Трябва реално да се погледне върху а, тази ситуация. Стои въпроса как ще се откликне на това чувство на Израел, че е изолиран от целия свят. Трябва да се внуши на Израел чувството а, за сигурност. Тази сигурност трябва да бъде гарантирана от съседите на Израел. А, тази сигурност трябва да дойде от две страни. От е, една палестинско-израелска държава, която може да съществува при мирни условия и да живее в мир. Имаме проблема в Газа и по този проблем ще говорим и, и в бъдеще, но по-големия проблем е положението на западния брак на, западния брак на река Йордан. Обезпокояващо е, че политиката на заселване страна на Израел продължава. Изгражда се една ограда, изгражда се едни изгради, които ще предизвикат в най-скоро време същите проблеми, каквито има и в Газа. Следващия оратор. Merci, Monsieur le Président. Je veux ici témoigner de ce que nous avons Госпожа Жули, благодаря, господин председател. Исках и аз да спомена какво видяхме в Газа миналия петък. Там се срещнахме с отговорните членове на мисията на ООН. Е. Те казаха, че е, гражданите на Газа са ограничени по много е, начини. Те не могат, например, да ловят сърдини, които са на над 3 мили от брега, защото риболовните зони видяхме три деца. Е, видяхме деца. Жалко, че нямам снимки тук, за да се види в каква мизерия живеят те, но видяхме деца, които не са облечени, които а, са преживели ампутации, живее се изключително натясно. Нямаме никаква гаранция, че образите, които ни бяха показани, са автентични. Именно за това е необходимо международно разследване, за да се установи какво наистина се е случило предлагам Европейския съюз да престане да стои пасивен и да стане действителна действаща сила за мир. Надявам се, че ще бъдат взети всички мерки, които могат да бъдат взети преди да станат ясни резултатите от международното разследване и че ще се разгледа внимателно поведението на Израел. И Израел няма да се счита за демократична държава, в която се зачита върховенството на закона, докато не приключи това разследване. Господин Робърт Аткинс, господин председател, когато приключи, когато дойде край на Британската империя преди 50-60 години, започнаха да ни нападат господин Кинет, Мак... Макариус, Ира и прочие. Накрая трябваше да, да, да почнем да говорим с, с тези терористи, за да можем да решим въпроса. Не е ли време да започнем да разговаряме с Хамас? Имаше делегация в Палестина миналия декември и в край на сметка те са най-подходящите хора, с които да говорим. И накрая, е, е, второ място. Не е ли очевидно, че квартетът е пълна загуба на време? Господин Блер изглежда, че обича просто да говори и е, не казвам това по партийни съображения. Просто е, трябва е, да има лидерство, а не само празни приказки. На трето място, е, какво става? Израел в момента изглежда е, некомпетентен. Свърх реагиране в Газа, проблеми с паспортите, проблемите с сградите, когато е, бе на посещение за вице-президента Байден. Изглежда, че се Израел започва да изглежда като все по-некомпетентен. Ако Израел се чувства обсъден, разбира се, че ще е, реагира. Парламентът може е, да се погрижи да има действителни дискусии с Хамас и да се разрешат тези е, проблеми, които е толкова трудно да се уловят и да има бъдеще за хората и за Израел, и за хората от Газа. Госпожа Лозин, две минути. Благодаря. Искам да кажа, че ми е много трудно да остана обективна при тази провокация, която ни беше показана. Има депутати а, от Бундестага, които бяха на този кораб и които са били обект на насилие. Това е неприемливо. Тези две жени, тези две депутатки бяха върнати днес обратно в Германия и беше докладвано, че 40 души са задържани, те са бити и има много лошо отношение към тях. Искам да задам един въпрос. Имаше различни декларации от страна на Европейския парламент и а, се разглежда въпросът все едно е приключил. Това не е така. Хората са все още в затвора, те са задържани. Искам да знам по какъв начин ще се упражни натиск, така че тези лица да бъдат освободени възможно най-бързо и да бъдат подсигурени. Искаме да знам възможно най-бързо как се чувстват тези хора, какво, каква помощ им се оказва и така нататък. В винаги се изтъква аргумента, че това е помощ за терористите. Но а, не можем да използваме поговорката, а, че столовете за инвалиди са оръжие, се използват за оръжие. Това е а, нелепо, ако се смята, че а, столовете за инвалиди ще бъдат преконструирани в оръжия. Благодаря а, колегата Мадленер за две минути. Благодаря, господин председател. Съвсем кратък въпрос е, мисля, че този филм беше изключително впечатлителен. Стана ясно, че тези войници трябва да се борят за живота си и това на кораб с така наречените мирни активисти. Не така се постига мир, като се атакуват войниците с пръти. Мисля, че е, показният филм беше изключително убедителен. И искам да ви попитам е, дали хората, които са загинали, са загинали самозащита? Това е моят въпрос. Благодаря, господин Мадленер. Давам думата на посланника да Кирил. Благодаря, господин председател. Аз ще предам на своето правителство а, впечатленията споделени на това заседание и е, казаното от всеки един от вас. Ще започна първо по отношението на Израел с Европейския съюз и ще, говоря, ще отговоря на коментара на господин Вайгъл за посещението в Израел. Може би има технически проблем, но основ първоначалното заглавие на програмата беше подвеждащо. Ставаше дума, наричаше се посещение в Израел и в палестинските територии. А всъщност това беше посещение само в, в палестинските територии. Вие всъщност се провеждате отношенията си в Изра... с Израел през палестинските територии през тяхната призма. Ако искате да е, работите с Израел, е, тогава работете с Израел. Е, вижте економиката на Израел, работете с евреите, работете с гражданското общество. Не може един конфликт да се трансформира само в един единствен а, важен въпрос. А, знам, че този въпрос е важен, не трябва да се спира да му се обръща внимание, но ако възнамерявате да поддържате отношения с Израел, правете точно това, а не само да четете лекции. Вторият ми коментар. Израел ще проведе разследване. Правим го всеки път. Това бе нещо неочаквано. Не се а, предполагаше, че ще има жертви. И а, Израел ще направи разследването и за, ще направи разследването за себе си, а не за да а, задовори някого. Госпожо Жули, споменахте медицинското положение в газа, здравеопазването. Няма в момента възможност да, да говоря за цялостното отношение между Газа и Израел. Но има нещо, което се нарича медицински коридор. През 2009 година 10 000 души от Газа бяха лекувани в Израел. Израел поддържа коридор, който прехвърля медицински пациенти е, вън от Газа и близо 200 медицински специалисти отиват е, до е, пропускателния пункт. Дават се милиони долари е, за лечение – така че не бих е, казал, че не виждаме страданието в газа. Има и други дилеми. Що се отнася до Хамас, няма ли как да убедите Хамас да приеме основните е, достижения на мирния процес? Какво искаме? Правото на е, Израел да съществува трябва да бъде признато. Говорим за решение с две държави. А ако Хамас твърди, че Израел няма право да съществува а, и говори само за една държава, палестинската държава, тогава за какво става дума? Второ, а, да се осъди насилието. Това е елементарно. И трети елемент да се приемат предишните споразумения. Ако убедите Хамас да получи тези три, е, извинете, да приеме тези три елемента, тогава и ние ще говорим с тях, не само вие. Въпросът не е разговаряме ли или не с Хамас, а за какво разговаряме. Именно за това трябва да се настоява на принципите на квартета, а вие не го правите. Ако разгледате последните заключения и изявления на Европейския съюз, е, те почти не съществуват. Хамас смята, че може да продължи да е, работи по начина, по който работи и до сега. Това са е, основните ми коментари. Готов съм да продължа да работя с парламента Израел. Готов да продължи да поддържа отношенията си Бях убеден, че не съм присъствал на предишното ви заседание преди да посетите Израел, но трябва да ви кажа, че не съм бил поканен. Ако бях поканен, щях да ви обясня как, може, е, как е можела вашата покана, извинете, вашето посещение да бъде по-балансирано. Но с тази тела е трябвало да бъда поканен. Благодаря, господин посланник. На този етап можем да продължим с дебата но има още 18 колеги в списъка, а времето, с което разполагаме, в което разполагаме с превод, изтича. Затова моля говорете по максимум минута и е, е, кажете към кого конкретно е насочен вашият коментар. Към посланника Фернандес или посланника Кюриел? Господин Касада, една минута. Благодаря в рамките на едната минута, която ми давате. Искам да се обърна към посланник Фернандес. Когато говорим за е, незабавно, пълно и безпристрастно разследване, въпросът ми е от кого да се извърши. Факта, че това е извършено в международни води, дава ли основание на Израел да извърши разследването самостоятелно или пък е, ще има международно разследване, и дали ще бъдат призовани за интересованите страни на разпит. Вторият ми въпрос е отправен към израелския посланник. Благодаря, че той бързо се отзова на поканата ни. Бих искал да разбера дали може да се намери политическо решение на проблема с блокадата, като същевременно зачитаме и изискването а, да няма контрабанда с оръжия и това да бъде независимо от това, което прави или направи Хамас. Благодаря, господин Касолидис. Сега за една минута госпожа Копа. Благодаря, госпожо Копа. А, бъл... Това нападение на израелците срещу флотилията, това е един пиратски акт. Живота, загубиха, живота си загубиха активисти за мир. Това е неприемливо и това противоречи и на международното право. Ние искахме отговори но а, не ни бяха дадени директни договори от а, Израел, а, както беше обявено от госпожа Аштан. Реакцията от страна на Израел трябва да се разглежда в контекста на тази блокада на ивицата Газа. И трябва да видим че там се разраства една драма в ивицата Газа. Не можем да използваме два аршина, има само един и това е международното право. Онореволе Шахте, пер un минуто. My apologies. Госпожа Харкин за една минута. Благодаря ви. Извинете, че не внимавах. Дали посланникът не може да каже нещо повече за решенията, които са взети във връзка с отклоняването на флотилията и какво доведе до вземането на решения за качване на кораба там, където възникна това, този сблъсък. Дали преди да се вземе това решение са предприемани други мерки. Благодаря, госпожа Харка. Господин Трумополос за една минута. Благодаря, господин председател. Най-напред бих искал да кажа, че съм за мирно разрешаване и за съвместно съществуване в региона. Много беше казано за насилие, за терористи в флотилията, която на практика транспортира хуманитарна помощ. Какви доказателства са на лице? Редица от активистите са арестувани, някои са били малтретирани. координатора, който е бил а, прибит от бой. И това е въпрос, който трябва да имаме предвид. Е, Израел трябва да отговаря за здравословното състояние на задържаните лица. Те трябва да бъдат освободени безусловно. Делегацията на Европейския парламент трябва да получи достъп до региона с медицинска помощ и да посети тези лица, които нямат достъп до външния свят. Следващият оратор е господин Комотакос. Европейският съюз е изправен пред предизвикателство. Ние трябва да потвърдим доколко надежден е механизма, а именно механизмът, който се прилага съгласно Лисабонският договор, за да имаме външна политика на Европейския съюз. Не искаме независимо разследване да гарантираме, че економическата блокада на газа ще бъде вдигната, че ще се рестардира процеса за водене на мирни преговори с участието на всички заинтересовани страни. Ние трябва да видим по какъв начин ще се развиват отношенията ни с Израел. Имам три въпроса към посланика. На филма, който показвахте, вие казахте, че съгласно информацията, с която разполагате, е имало оръжие на борда. Това ли са оръжията на активистите, и които биха предали на Хамас, това, което вие показахте? или участвахте израелските войници да бъдат посрещнати с цветя. Следващият оратор, господин Танък. Тук се говори, че израелското правителство е изфабрикувало доказателства. Мисля, че това са глупости. Въпросът ми е съвсем ключов. Съобщението вчера показва, че на кораба са открити два пистолета и едно от оръжията на войник е било отнето, след което е използван за обстрел срещу израелските сили. дали е имало нападение чрез такова огнестрелно оръжие към състава на IDL. Niente. Allora, onorevole Strifler, per un minuto. Господин Стифлер за една минута. Господин посланик, шокираме това, което казахте в началото. Вие казахте, че ако искаме Израел да бъде прият на сериозно, трябва да се предприемат съответните стъпки. И ако се отказва достъп на европейски депутати в ивицата Газа, това е недопустимо, както е недопустимо да не се а, допуска хуманитарна помощ. Искам да повторя това, което каза колегата Шорли. Това, което видяхме там, беше пълна мизерия и бедност. Хамас ам, бива подкрепен чрез тази, буклад, а, тази блокада. Искам да настояваме за това тази блокада, блокада да бъде вдигната. Срещнахме една Израелка, която каза, че срамува от политиката на Израел. Една политика, която не е достойна за ам, Израел. Господин посланика.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 Радвам се. че нашите представители са успели да реагират в тези трудни обстоятелства. Да говорим за война. Някой изпрати от тези хора на кораба. Те влизат във военна зона и се стига до трагедия на израелските военни е дадена глупава заповед да стрелят срещу невъоръжени хора. Никой не е доволен, нито израели, израелтяните, нито турците. Само един е, човек е доволен. Преди две, два часа министра на външните работи бе провокиран да даде своята ясна позиция – и той с усмивка даде своя отговор. Благодаря, господин Сивец, господин Теохарос. Госпожа Теохарос, една минута. Като преди това трябва да ви кажа, че скоро преминаваме на свит езиков режим – ще е, има само английски и италиански превод. Превод само на английски и италиански. Благодаря, господин председател. През 2008 година аз бях на една малка, един малък кораб, много по-малък от Мармара, е, който пътуваше за Газа. Основната цел бе да подадем сигнал към хората в Газа и към Израел и към Европа. На 80 мили от Хайфа бяхме спасени от френската флота. Казвате, господин посланник, че все още има оръжия, които влизат в Газа по море. Тогава искам да ви попитам защо а, има такива инциденти само с а, плавателни съдове на доброволци, а не, а, не се случват такива инциденти с плавателните съдове на контрабандисти на оръжие. Искаше се отведе на морски коридор към Газа. след нашия инцидент. Мисля, че положението е същото и сега. Господин Талер, благодаря, господин председател. Моя коментар е към посланника. Той каза, че ще предаде на своето правителство нашите коментари. Изглежда, че приятелите на Израел трябва да защитават Израел от самия Израел. Газа вече е стана синоним на гето. При... Тук нещата са подобни като положението в Сараево, войните и всичко. Нашите ангажименти в Европейския съюз и в Съединените щати водят до напрежение, до повече тероризъм, отколкото Израел може да от, от това, с което Израел може да се справи. Необходимо е да помогнем на Израел и на палестинците да създадат палестинска държава, която може да съществува мирно съвместно с Израел и да защитаваме тези две страни за в бъдеще, за да могат те да живеят в мир. Госпожа Флотър, една минута. Благодаря. Тази недостойна пропаганда, която я видяхме, нека да не остава неизяснена и да задам няколко въпроса в тази насока. Знаете ли колко души са загубили живота си по време на това кърваво нападение, колко са били ранените? Искам да изразя моето съболезнование към близките на загиналите и не би ли трябвало да обявим минута мълчание, за да почетем памета на загиналите? Кога ще могат тези хора, които живеят в Вицтагат, се възползват от своите права и когато ще, кога ще могат да получат хуманитарната помощ, определена за тях. Не трябва ли да настояваме за повече прозрачност, за разследване? Смятам, че трябва да бъдат спазени всички разпоредби и насоки, свързане с спиране на политиката на засеване от страна на Израел. Господин председател, дроска сте строк. С всички съм строк, не само с вас, казва председателя. Е, е, Благодаря, господин председателю. Ако помислим за върху това, което се случи и колко души са загубили живота си при сблъсъци с израелските войници. Това, което се случва в Газа е нещо, което ни засяга дълбоко. Ето защо си поставяме въпроса каква е причината. Но въпреки всичко трябва да сме обективни. И може би не сме. Има хора, които са подложени на терори, то години наред. Но ако сме по-ефективни, то а, ние ще стигнем до ядрото Хамас. Хамас не приема правото на съществуване на Израел. Ето защо трябва да се концентрираме върху това обстоятелство. това, че имаме партньорство с Европейския съюз или пък трябва да упражним известен натиск. Или трябва да упражним натиска върху страни като Иран, които са основен износител за Хамас. Господин посланник, може ли да си представите, че същевременно се критикува поведението на правителството на Израел. От друга страна, то защитава изцяло разпоредбите, свързани с защита на неговото население. Израелската войска е най-добре обучената и въоръжена в Близкия изток. Имаше различни етапи на преустановяване на конфликта. Вярно ли е, че израелските войници са обстрелвали хората, които са намирали на кораба а, и са ги обстрелвали от а, въздуха? Благодаря ви. Онореволе Прейда, у минуто. Господин Преда за една минута. Господин Преда не е в залата. Господин Дероса за една минута. For... Uh, Благодаря. Аз имам въпрос към а, израелския посланник. Дали Израел ще сътрудничества с международна анкета, ако такава бъде започната? И дали няма да се повтори откъса, който имаше в случая с доклада на Голстон за сътрудничество. Ние сме скептично настроени към видеоматериала, който не беше показан. Не а, защото е а, правилно или не, но защото в този парламент преди месеци бяха представени а, други кадри, които не бяха свързани с войната в Газа, а за събития от 2000 и трета, четвърта и пета, така че сме малко скептични в този случай. И в заключение искам да попитам следното. Основният момент тук по отношение на Хамас е, че те трябва да поемат ангажимент да се откажат завинаги от насилието, независимо дали признават Израел или не. Това е условието, при което Ира сложи оръжието в Северна Ирландия те никога не приеха легитимността на британското присъствие в Северна Ирландия, но се отказаха от насилието. Имаше още двама души, които искаха да взема думата, но не разполагаме с време. Даваме думата на посланника на Израел, след това и на посланник Фернандес. Мисля, че отговорих на повечето от въпросите в встъпителното ми изказване, но нека да групирам въпросите. На първо място за газа. Признавате ли, че в газа има режим, който беше формиран след преврат, репресира обществото, правя разграничение между 1,5 милиона палестинци в Газа и режима. Това е брутален режим, режим, който е изцяло против възможността за сключване на мир – който нарушава правата на човека. И аз не чувам да се споменава нищо за това тук. А това е в основата на трудностите, които имаме. Да ви дам отговор, господин Касолидис, дали може да се намери политическо решение на блокадата. Мисля, че може да, да бъде постигнато, но трябва да има условията. Ние не сме блокирали газа за удоволствие. Трябва да се създадат условия, така че цялата ситуация около газа да се промени. Не само морската блокада, но да се освободи нашия войник, е, също да има ефективен механизъм, който да сложи край на контрабандата на оръжие през Египет. Въпросът опира до това, че не е лесно да се създадат тези условия, докато Хамас е там и не променя а, своята позиция. Затова се питам а, и може би това е напълно основателна дискусия, дали трябва да продължи натиска върху а, Хамас е, или пък да се влезе в диалог с Хамас. Ние имаме нашата позиция, вие може би имате по-различна позиция тук в тази зала, но дилемата е на лице и не е лесно дали Израел да отвори вратите или не. Така ще се влуши хилядократно ситуацията от това, което е сега. Искам да ви напомня, че преди две седмици бяха изстреляни ракети Касам преди операцията в Газа, така че те продължават а, а, да обстрелват наши граждани. Не може да се а, иска от Израел а, една отделна мярка, трябва да се намери а, цялостен отговор. Относно какви мерки са предприяти преди да се качим на кораба, бих искал да кажа, че в продължение на 10 дни, както казах и в началото, ние провеждахме диалог на всички нива, на правителство, с правителствата, с организаторите и а, ги помолихме да не а, извършват предизвикателство срещу блокадата, а, да използват а, установените маршрути. Това беше отхвърлено. Сега нашето разследване ще бъде дали е било правилно или не качването на борда при тези обстоятелства. Аз не базирам своите бележки върху официална информация, но този кораб е, по-голям от другите и не е имало друг начин той да бъде спрян, освен чрез качване на борда. Що се отнася до хората на кораба, ние знаем кои са те, знаем, че 9 са убити, 55 са ранени и са настанени в наши болници. Всички или повечето от тях ще бъдат скоро освободени чрез консулствата в Израел, но не изключвам възможността някои от е, тях да бъдат разследвани и да им бъдат е, е, отправени обвинения за проява на насилие съгласно международното право. Това е всичко, което имам да кажа по въпроса. Относно посещенията в Газа. Газа е отворена. Тя е отворена за посещения на всички хуманитарни мисии технически мисии. Проблема, който виждаме, е с а, а, това да се легитимира Хамас чрез тези множество посещения. You have a high representative, and I, not all of them are coordinating their visits between themselves. So if you take 27 foreign ministers that want to come to Gaza,